Uh, so good afternoon, everybody, in uh, both the meeting here and... Добър ден на всички тук и на залата в Берлин. Добре дошли на нашето заседание и искам да поздравя също така господин, господин Хинска, който е съпредседател. Може ли да проверим дали се чуваме добре преди да започнем заседанието по същество? Имате думата само да кажете няколко думи, да ни поздравите, за да видим дали има добра връзка. Добър ден! Отбелязахме, че изразявате с удоволство от днешната, днешната извинете, среща. Надяваме се, че дискусията ще бъде ползотворна и ще достигнем до нови резултати. Благодаря. Много добре ви виждаме. Трябва да говорим един след друг. Защото иначе няма как да има превод, но зная, че имате много въпроси към нас. Има предаване и по интернет, така че могат да ни гледат а, граждани навсякъде, дори в Берлин. А, изпробваме нова технология в момента в Европейския парламент за конферентна връзка с висока дефиниция. Ние сме първата парламентарна комисия, която работим с друга по този начин, така че правим всички една нова стъпка, за всички ни нова. Искам да благодаря на колегите от Бундестага за съгласието. Надяваме се, а, наистина да бъде много ползотворно нашето сътрудничество. По отношение на това как ще работим. Работим в нашата зала, която обикновено работим. Виждате една голяма зала, най-вероятно, когато ни виждате. Когато колегите вземат думата, ще, ще ги виждате е, в близък кадър. Ще получавате пряк отговор от членовете на нашата комисия, които ще могат да се изкажат, е, ще има дебат и, както знаете, взаимното признаване на професионалните квалификации е ключова политика за нашата комисия, за съответните ни отговорности, които имаме за вътрешния пазар, за защитата на потребителите. Е, Европейската комисия работи по една реформа на това предложение. Ние очакваме с нетърпение да видим техния материал. За да подготвим политическата си позиция като Европейски парламент, ние изготвяме доклад. Той се занимава с прилагането на съществуващата нормативна уредба, което всъщност е една директива и как да бъде изменена тя. След малко ще чуете нашия докладчик, госпожа а, Макларкин, която ще вземе думата. Тя е докладчик по тази тема. Очакваме Европейската комисия да излезе с законодателно предложение през декември тази година. Госпожа Макларкин може би ще говори и по този въпрос. Така че точно в този момент е много важно да чуем вашето мнение по време на дискусията. Това са встъпителните ми думи и сега ще дам думата на господин Хинскен, председател на комисията в Бундестагът, който ще каже няколко встъпителни думи. След това госпожа Макларкин ще представи доклада си. След това имаме различни оратори от двете страни. Ще се редуваме. Всеки един от нас има своя списък ще им даваме думата и се надявам накрая също така да можем да имаме спонтанни изказвания. Ако колегите, разбира се, спазват времето си за изказвания, колегите имат тук един часовник, най-вероятно и вие ще го виждате. Като председател ще следите и вие за времето, така че ви моля като са председател и като председател на комисията в Бундестага да кажете няколко встъпителни думи. Благодаря ви, колега Харбър, за тези встъпителни думи. Именно колегите тук от немска страна отговарят за обсъжданата днес тема. За това с удоволствие приехме поканата ви за участие в днешното ви заседание – Веднага ще взема отношение по това, което казахте, за да не губим на празно време, а да преминем към работа по същество. С голямо задоволство отбелязваме, че колегите от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и колегите от Комисията по економика и технологии, обсъждат темата на днешното заседание, защото признаването на професионалните квалификации в Европа е от решаващо значение с оглед на оптималното използване на потенциала на европейските специалисти и подобряването на свободното движение на хора в Европа. Ето защо преработването на директивата за признаването на професионалните квалификации изисква особено внимание. Радваме се, че Комисията по вътрешния пазар към Европейския парламент започна работа по тази важна тема. Благодарим ви за инициативата за провеждането на днешната видеоконференция. С голям интерес се запознахме с проекто доклада на докладчика госпожа Ема Макларки. Германия още от самото начало подкрепяше работата на Европейската комисия по преработването на директивата за признаването на професионалните квалификации. През изминалите години вече бе постигнато немалко. Въпреки това, преработването на директивата е и голям шанс за повишаването на прозрачността простотата на процедурата по признаването на квалификациите, както и за повишаването на нейната ориентираност към потребителите. Приветстваме и факта, че Европейската комисия в Зелената си книга отчете много от предложенията на Германия. Много от предложените в Зелената книга мерки, според Германия, са подходящи за улесняването на гражданите при смяната на работното място от една европейска страна в друга, без да се постави под съмнение нивото на квалификациите им. Днешната видеоконференция за нас е възможност да поговорим за необходимите изменения и да обсъдим възможните решения. Имам предвид най-вече така наречените карти за професионална квалификация. Още през февруари 2009 година, т.е. много своевременно, Европейският парламент в своя резолюция се изказа за въвеждането на подобни карти. Тези карти, издадени в страната по происход, могат да подпомогнат процедурата по признаване на професионалните квалификации от страна на компетентните органи в приемащата страна. Интересен със сигурност е и въпросът доколко и за кои други професии ще трябва да се определят минимални стандарти за професионални квалификации които да бъдат въведени и взети предвид в процедурата по автоматично признаване. Смятам, че трябва да обсъдим и необходимостта от премахването на степените на професионална квалификация като инструмент. Нарочно се изказах много кратко, за да дам възможности на други колеги да вземат отношение. С удоволствие ще изслушаме и това, което желаете да изложите и вие, за да можем да проведем една ползотворна дискусия. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че изложихте част от въпросите, които ви вълнуват. Сега давам думата на госпожа Макларкин, която е докладчик от наша страна. Ще й дадем максимум 4 минути и след това ще ви дам, господин председател, отново думата, за да дадете вие думата на първи оратор от ваша страна. Госпожа Макларкин има думата. Добър ден на всички. Много се радвам, че мога да участвам в този обмен на становища. Искам да изпратя своите поздравления за немския Бундестаг Нямам се много плодотворна да бъде нашата дискусия. Както знаете, аз съм докладчик и това е първия ми доклад, след като бях избрана за депутат. Миналата година започнах да работя по тази дума, по този въпрос, когато се занимах с различни въпроси, свързани с професионалистите в различни сфери, най-вече медицинските работници. Зная, че е изключително важно признаването на тези квалификации за мобилността на нашите граждани, за защита на потребителите и защита на пациентите. Всъщност парламента посредством моя доклад има възможност да даде своето становище за законодателното предложение на Европейската комисия, което трябва да излезе идната година. Говорих с много колеги, с различни заинтересовани страни е, професионалисти от е, цяла Европа чакат от нас това. Те предоставят отлични услуги, дават възможност за растеж е, на економиката. Те имат огромно желание да работят за един единен пазар и ние трябва да им дадем една възможност посредством такава рамка на професионалните квалификации. Те искат да могат да се придвижват от страна в страна. От друга страна трябва да гарантираме безопасността и сигурността на тези услуги. Трябва да направим също така, а, че да не натоварваме прекомерно тези професионалисти с разходи или с административна тежест. Излезе един а, доклад а, тази година, където има 371 отговора на публична квалификации. Става дума за различни организации, които са дали своите отговори на нашата анкетна карта. Хората отговарят по един много прагматичен начин. Държави членки, както и професионалисти, искат промяна на съществуващите разпоредби и като че ли системата, която съществува по-настоящем, не се радва на достатъчно доверие, няма достатъчно бедна информация, хората се оплакват от липса на прозрачност при вземане на решения. В една Европа от 21 век предоставянето на услуги или стоки в друга държава е, е ясен пример за това как нашите граждани са част от единния пазар. Директивата от 2005 дава възможност за мобилност на завършите висше образование, като дава възможност за признаване на квалификациите. Идеята на тази директива беше да има по-голяма професионална мобилност, както и еднакви процедури за признаване на ценза. Също така искахме по този начин да гарантираме високото качество на услугите. В а, мой доклад съм разгледала различните цели, а, които си бе поставила директивата, тъй като много ми се иска да можем да изнесем и онлайн голяма част от информацията. Обърнах се към Европейската комисия моля ги да има модернизация на тази директива, тъй като вече над 30 години ползваме старата директива. Трябва да има едни изисквания за минимален ценз, които да отговарят на съвременното общество и да се обърнат към държавата членки, да намалят броя на регулираните професии, за да има по-голяма гъвкавост на пазара на труда. Помолих също така Европейската комисия да погледне и на въпроса за безопасността на <clears throat> работните места а, и да се предприемат мерки за избягване на измамите. Трябва да има една система на вътрешния пазар, която да включва всички професионалисти, от друга страна, когато определено лице е лишено от права да упражнява професия, това да бъде информация, която да се предава в останалите държави членки, където това лице да не практикува своята професия. Също така има различни компенсационни мерки, които се налагат на тези професионалисти. Е, смята се също така, че би трябвало да се контролира добре процеса, но преди да наложим каквато и да е контролна функция, трябва да имаме предвид преработката. Искам сега да чуя колегите от Германия. Благодаря. Uh, thank you very much, Emma McLaughlin. I was quite indulgent on time, but I felt obviously you had to set out. Благодаря много на Ева Макларкинг. Дадох ви повече време, <clears throat> но вие сте докладчик. Давам думата на съпредседателя, за да даде думата на своя първи колега, който ще се изкаже. Благодаря ви. Благодаря и за изложението на вашия докладчик. Веднага ще дам думата на говорителите на различните политически групи в германския Бундестаг. Първо давам думата на госпожа Надине Шън. Тя е член на парламентарната група на Християн-демократическия християн-социалния съюз. Госпожа Шън, имате думата. Уважаеми колеги, обръщам се най-вече към колегите в Европейския парламент, но и към колегите си тук. Благодаря ви за изготвеното становище както и за организирането на днешната среща, която ще насърчи по-ефективното сътрудничество между двата парламента. Директивата за признаването на професионалните квалификации се преразглежда в духа на воля и от двете страни да проведат реформа на европейския пазар на труда, така че гражданите да упражняват професии и дейности, съответстващи на квалификацията им. Германия се включи активно още на ранен етап от работата по разработването на реформи. Благодарим на Европейската комисия за това, че отчете много от предложенията ни. Тъй като имам само две минути, ще се спра само върху основни въпроси. Първо, въпроса за частичния достъп до пазара на труда. Отнасяме се критично към този инструмент, тъй като той ще даде възможност за достъп на квалифицирана работна ръка единствено до определени области от пазара на труда. Системата на така нареченото двойно образование, т.е. съчетаване на теорията с практиката, много добре се доказа в Германия. Тя е и сред основните причини за ниското ниво на безработица сред младежите у нас. След 10 години средно образование, Германия предоставя на младежите възможност за обучение по тази двойна система и според нас няма нужда да се правят промени в този модел. На трето място ще се спра върху така наречените доброволни карти за професионалните квалификации. Те следва да допринесат за по-бързото и по-прозрачно провеждане на процедурата по признаване. Приветстваме тази идея, но трябва да отбележим, че решението за признаването в крайна сметка се взема от приемащата държава. Наличието на такава карта за професионални квалификации не бива да предопределя края на процедурата работата. А що се отнася до автоматичното признаване на професионалните квалификации, не смятаме, че е основателно предложението за изискване на минимален кворум от 9 държави, то крие опасност от разпокъсване на мерките. Това са основните точки, по които бихме искали да изкажем критика. Благодаря ви за сътрудничеството проведено в името на гражданите на Европейския съюз и в името на конкурентоспособността на съюза. Благодаря ви. И с това давам думата на господин Харбър. Благодаря, господин председател. Е, много добре ви виждаме. Звукът също е добър. Нека да ви е, информирам, че всичко, което казвате, се превежда на всички езици които разполагаме тук в залата, така че благодаря много и на докладчиците. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Госпожа Макларкина от групата на реформистите и консерваторите, сега давам думата на госпожа Констанс Легрип, член на ЕНП. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на колегата от Бурнестага за това, че участва на колегите от Бундестага за това, че участват в нашето заседание. Мисля, че така се заздравяват връзките между националните парламенти и Европейския парламент. Преди няколко дена в Краков се проведе конференция, на която присъстваха представители на гражданското общество, на властите, е, депутати от парламентите на няколко държави и си даваме много добре сметка, че в Германия Притесненията, свързани с признаването на квалификациите, са свързани с преразглеждането на услугите, проактивното предупреждаване, е, частичното предоставяне на услуги. Мисля, че това са основните теми, е, които вие разглеждате в своите коментари по изготвящото се в момента законодателство. Докладът, който обсъждаме тук в Комисията по вътрешния пазар, взема предвид тези съображения и има намерение да вземе предвид тези съображения, осигурявайки същевременно повече възможности за придвижване на професионалисти. Комисарят Бърния спомена свободното движение на служители като един от 12-те стълба на растежа. Мисля, че това може да се разглежда като отличен начин да се стигне до професионална мобилност. Така, ще се отбележи значителен напредък за гражданите на Европа в тяхна полза. Така че да, давам си сметка, че техническите въпроси, какви точно карти да се издават, как да се събират данните, правните въпроси, финансовите въпроси, колко ще струва тази система. Всичко това са въпроси, които са засегнати в доклада, така че с удоволствие ще изслушаме вашата позиция по тях. Също времено, тук Говорим за доброволни начала, така че трябва да обърнем внимание на натрупани оби в тази връзка, включително и на професионалните карти за немските инженери. Благодаря много, госпожо Дегрип. господин председател Хинскин, тук не, е, нямах възможност да приветствам председат, е, началник отдела на Европейската комисия, господин Юрген Тиги, който отговаря за това предложение. Той също е тук днес и е, изслушва вашите коментари, така че накрая бих го поканил да направи няколко коментара, ако имаме време. Давам ви е, отново е, думата. Благодаря, господин Харбър. С удоволствие ще изслушаме и представителя на комисията, ако има време за това. И тук от немска страна веднага давам думата на колегата Клаус Бартел. Той е докладчик по темата от парламентарната група на Германската социал-демократическа партия. Господин Бартел, имате думата. Благодаря ви. Добър ден на всички. Подкрепяме целите залегнали в предложението за изменение на директивата. Подкрепяме целите изложени и в двете му части. Смятаме обаче, че въпросното предложение ще доведе само до частично изпълнение на целите. Затова се надяваме, че днешната конференция ще се състои не само формално, а ще допринесе и за, до усъвършенстването на предложенията за изменение особено като се има предвид, че големите партии тук постигнаха единно становище по четирите основни точки, за които говори колегата Шон. Нека предварително заявя, че тук бе проведено обсъждане за директивата за признаването на за услугите, извинете. Смятаме, че директивата за професионалните квалификации не бива да се използва за въвеждането на принципа на страната на происход. Отделни професии, като например професията екскурзовод, не бива да се използват за промяна и то цялостна промяна в системата за професионалните квалификации – Що се отнася до тези професии, става дума за индивидуални случаи, от които не зависи цялата система. Второ, подкрепяме предложението за въвеждането на карта за професионалните квалификации на доброволни начала. Тя обаче не бива да води до автоматично признаване на квалификациите. Държавите, приемащи специалисти, трябва да могат да вземат крайното решение. В тази карта не бива да се съдържат и лични данни. Трето, много критично се отнасяме към предложението за частичен достъп. Искаме да се приложи цялостен подход към професионалните квалификации. Що се отнася до системата за класифициране, тя не бива допълнително да се осложнява. Имам предвид системата за класифициране на отделните професии. Тя трябва да бъде максимално хармонизирана, например като се вземе предвид европейската квалификационна рамка. Бихме желали да обърнем внимание и на проблема, свързан с владеенето на езика в определени професии, особено такива, в които активно се работи с потребителите, трябва да има задължителни изисквания за владеенето на съответния език. Всички други точки бяха изложени от колегата Шън. Категорично подкрепям казаното от нея. Председателят, благодаря ви. С това давам отново думата на господин Харбър. Uh, благодаря много, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да дам думата на госпожа Бернадет Вернио, която е докладчик в сянка от името на групата на социалистите и на демократите в Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се впиша в даденото ми време. Много се радвам, че имаме възможност да участваме в тази дискусия с представители на един национален парламент, защото така се строи Европа. С участието на националните парламенти в нашата работа. Много се радвам, че това става по повод директивата от 2005 година за професионалните квалификации. Вече няколко месеца обсъждаме тази директива. Е, т.е. новото предложение по нея и работи много активно. В директивата от 2005 година има няколко важни пропуска. Те са свързани с е, професионалната мобилност. Повечето младежи знаят, че в един друг или друг момент от живота си ще им се наложи да отидат да поработят в чужбина. Така стоят нещата тук.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 за моя грешка, но всъщност явно става дума за един технически проблем. Е, и във връзка с директивата имаме много технически въпроси, които трябва да обсъждаме. Както казах, много важно е един такъв европейски проект да се води от Европейския парламент, но той трябва да се води и от всички национални парламенти, които работят заедно с нас. И що се отнася до директивата за професионалните квалификации от 2005 година, даваме си сметка, че тя е директива, в която има много пропуски. Младите хора много често ще искат или ще им се налагат да работят в чужбина. Така че трябва да направим всичко възможно професионалистите тук в Европа да станат мобилни да могат да се придвижват свободно. Това е важно за цяла Европа, за фирмите, за държавите. Професионалистите трябва да се чувстват е, спокойни, когато се преместват на друго място. И потребителите, пациентите, например, също трябва да се чувстват достатъчно спокойни и в безопасност. Напълно съм съгласна с колегата от СПД, партията на германските социал-демократи, който се изказа по-рано. И да, може би има някои езикови въпроси, но тук в директивата трябва да решим какво е нивото на хармонизация, което искаме. Говорим за различни стъпки. Говорим за първоначално обучение, говорим за продължаващо обучение. Такова обаче няма навсякъде във всички страни. Трябва също да говорим и за обучение по езици. И всички знаят какво мисля за идеята за професионална карта. Тя може да е отличен инструмент, а освен това ще допринесе и за усещането за европейска идентичност, защото пазара, вътрешния пазар не е просто движение на стоки. Тази карта може да бъде основна крачка към едно споделяне и на економическото благоденствие между европейските страни. Тя ще даде отлични критерии за осигуряване на сигурност за нашите професионалисти. Председателят благодаря много. Надявам се, че преводът вече върви гладко. Предавам отново думата на председателя Хинскин. Благодаря ви. Еднака давам думата на докладчика от името на парламентарната група на Свободната демократическа партия в Германския Бундестаг. Госпожа Бьогел, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден и на колегите в Брюксел. С голямо удоволствие приех поканата за участие в днешната дискусия. С удоволствие ще се възползвам от възможността да изложа становището на моята политическа група, която подкрепя всички предложения за изменение на директивата. Подкрепяме тези предложения, тъй като целта на текста е да се подобрят възможностите за по-бързо и по-прозрачно признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз. Липсата на квалифицирана работна ръка – е изключително актуален проблем в Европейския съюз. Директивата цели справянето именно с този проблем. За да се справим с проблема, трябва да дадем възможност за бърз, прозрачен, трансграничен обмен на млади квалифицирани работници. Това е една от основните точки на програмата на нашата политическа група. Наблягаме особено върху средните предприятия. Секторът на средните предприятия изисква също така и осигуряването на прозрачни рамкови условия. Хармонизирането на процеса с процеса от Копенхаген също е необходимо. Целта на процеса от Копенхаген е създаването на общоевропейско пространство на образование. не бива в следствие от реформите на признаването на професионалните квалификации да се увеличава административната тежест за средните предприятия. Трябва да обърнем особено внимание на това, а иначе се присъединявам към казаното от госпожа Шън от Християн-демократическия Християн-социалния съюз. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Бьогел. Предавам штафетата на господин Харбър, който да даде думата на колегите от Европейския парламент. Uh, Благодаря много. Следващият оратор ще бъде докладчик в сянка от е, групата на либералите тук, господин Кристиян Бус Бушой. Finally... Благодаря много, господин председател. Много се радвам, че отново, е, че най-сетне имаме тази възможност да поговорим с колегите от Бундестага по тази важна тема. Сътрудничеството между парламентите със сигурност може да подобри качеството на законотворчеството. Смятам, че хармонизирането на системата за взаимно признаване на професионални квалификации е отрешаващо значение за мобилността в областта на, на, на труда. Смятам, че е, системите трябва да се опростят и що се отнася до професионалистите, съпътстващи потребители, които прекусяват граници, например гидове и туроператори, е, те не би трябвало да е, имат каквито и да било ограничения пред себе си. Професионалната карта е полезна и за целите на временното преместване. И е, е, системата е, за осигуряването на тези карти е добър начин и за събиране на данни. Добре е също така да се има предвид какво става, когато даден специалист се примества от една държава, където професията му не е регулирана, в държава, където тя е регулирана. Германските колеги се прави, е, че колегите, които току-що са завършили университета, няма как да докажат, че имат две годишен опит, тъй като те просто го нямат. Автоматичното признаване според мен работи достатъчно добре, но има нужда да се актуализират изискванията, минималните е, стандарти за обучение. И те да включват не само продължението, е, продължителността, извинете, на обучението, но и е, резултатите от обучението. най-общ план трябва да се предприемат допълнителни мерки, за да може хората да си изградят доверие в системата и всичко това да доведе до очакваните ползи и за потребителите, и за специалистите. Благодаря, господин Бушой. Давам отново думата на председателя в Берлин. Благодаря ви. Директно ще дам думата на наша колега, експерт по темата, госпожа Агнес Алперс. Тя е докладчик от името на парламентарната група на Германската левица. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Много се радвам, че имам възможност да взема участие в тази международна размяна на мнение приемаме предложенията за изменение в директивата, като същевременно отчитаме, че все още сме изправени пред много предизвикателства. В много държави членки Реформата ще зависи не само от готовността на държавите да приемат чужди специалисти, тя ще зависи и от разпоредбите за владеенето на чужди езици. Те трябва да бъдат обект на хармонизирани правила. С оглед на осигуряването на прозрачността и упростяването на процедурата, трябва да обмислим възможностите за намаляването на броя на компетентните органи в държавите членки, както и възможностите за изготвянето на стандарти за наблюдение върху процедурата Успешното упражняване на дадена професия в друга държава много зависи и от това дали тази държава предлага мерки за повишаване и хармонизиране, напасване на квалификацията. Това въжи с особена сила за мигрантите, живеещи в дадена държава, както и за мигриращи професионалисти. Картата за професионалните квалификации според нас е добра възможност, ако се въведат задължителни изисквания, както и ако се въведе изискване тя да не съдържа лични данни. Така ще можем да постигнем и крайната цел за автоматично признаване на професионалните квалификации. Благодаря ви. Bedanke mich Председателя, благодаря ви и за това, че бяхте кратка. Думата има брюкселската страна. Uh, now... Благодаря, господин председател. Последният оратор от докладчетите Сянка днес е, след обед е госпожа Хайди Руле, която представлява групата на зелените в нашата комисия. Благодаря ви. На списъка е отбелязано името на датската ми колега, която обаче днес не може да е сред нас, тъй като е в Краков. Специално благодаря на германските колеги. Много от идеите, които изложихте днес, могат да бъдат отчетени при нашата работа. Така, например, направихте предложение за разпоредби, в които изрично да се отчита продължителността на средното образование за определени професии. Не трябва да допускаме дискриминирането на лица с по- малка продължителност на средното образование, на лица, които са с по-низко средно образование при упражняването на определени професии. От особен интерес за нас е и сътрудничеството с националните парламенти и неговото подобряване. Опитът от миналото сочи, че прилагането на директивата, въвеждането и в националното законодателство бе свързано с много големи проблеми. Отчасти текстът не бе въведен напълно в законодателствата на държавите членки. Трябва да отчетем този свой опит при изготвянето на измененията, за да избегнем такива проблеми в бъдеще. Що се отнася до мрежата Солвит, тя разглежда жалби на граждани, които се чувстват ощетени от вътрешния пазар. В рамките на работата на тази мрежа професионалното образование е един от основните приоритети. Трябва да работим за намаляването на нивото на бюрокрацията, като същевременно осигурим и определено ниво на сигурност. Много важна е така наречената карта за професионалните квалификации. Разбира се, тя трябва да се въведе само на доброволни начала. Трябва да се проведат и проучвания за евентуалното въздействие на тази карта. Но като цяло смятам, че тя може значително да ускори и упрости процедурата. Благодаря. Благодаря много. Много благодаря, че спазихте време за изказването. Давам отново думата на председателя Хинския в Берлин. Благодаря ви. Във времето със сигурност ще се вмести и колегата Килич, представител на парламентарната група на Зелените в германския Бундестаг. Имате думата. Много сте оптимистичен, господин председател. Ще положа усилия да се вместя във времето. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, благодаря на комисията за извършената щателна оценка на директивата за признаването на професионалните квалификации. Пет принципа са важни според мен. Първо, избягването на бюрократични ограничения. Броят на професиите, предмет на подобни разпоредби трябва да бъде намален. Трябва да се увеличи броят на професиите обект на автоматично признаване. Второ, принципа на доброволното начало. Обявявам се за въвеждането на карта на професионалните квалификации на доброволни начала, но тя трябва да може да бъде издавана във всички държави членки. Отрешаващо значение гражданите да могат във всички държави членки да подадат заявление за издаването на тази карта. Важно е тя да бъде признавана и във всички държави членки. Трето, не бива да допускаме грешката при разглеждането на нивото на квалификация да обръщаме прекалено внимание на детайлите трябва да се провери дали няма някакви съществени разлики между държавите членки и как те могат да бъдат избегнати. Следващият принцип е принципът на прозрачността. Необходими са ни критерии, които да са ясни и разбираеми за всички граждани. Петият основен принцип е съгласуваността и последователността. Във връзка с това особено залагам на мерки от страна на държавите членки, както за по-лесното признаване на професионални квалификации, придобити в трети държави членки. Благодаря. Председателят, знаех си, че ще се изкажете кратко по основните проблеми. Благодаря на колегата Килич. С това думата отново има европейската страна, колегата Харбър. Благодаря. От а, групата на Обединената левица, както и на Свобода и демокрация, нямаме представител в момента. Искам и се обаче, ако може да дам думата на някои от колегите, които биха искали да се изкажат. Имам възможност да дам думата на три колеги за по една минута. А, трима души наистина са поискали думата. За това предлагам да дам думата на колегите. След това ще ви дам на вас думата за три изказвания по една минута и може би след това да приключим заседанието. Едва ли ще ни изключат точно в 4 часа, но така ли, иначе така бе предвидено времето. Ако нямате нищо против, ще дам думата на първата колега. Моля ви, не говорете повече от минута, тъй като нямаме достатъчно време. Buenas tardes, buenas tardes a todos, señorías. Un saludo. Добър ден на, на всички колеги. Искам да поздравя също така най-вече колегите от Бундестага. Всички сме съгласни, че мобилността на специалистите е едно право по учредителните договори. Обаче е изключително важно, за да може нашата економика да се възстанови по един устойчив начин защото пазара на труда се мени по-бързо от законодателството ни. Затова е необходимо да се осъвремени директивата за признаването на професионалните квалификации, за да отговаря тя на реалността. Да отговаря на изискванията на специалистите и на потребителите. Всички, които говориха преди мен, заявиха, че е необходима по-голяма прозрачност, упростяване и гъвкавост в правилата за признаване на квалификациите. По този начин ще улесним процесите. Необходими са и компенсационни мерки, които дадат възможност за по-голяма прозрачност при вземането на решения, при признаването на квалификации. Трябва да има и хармонизация и изясняване на критериите, особено що се отнася до езиковите изисквания, които се налагат в отделните държави членки. Европа е отговорност за всички ни. Всички сме изключително важни. И специалистите, и потребителите трябва да бъдат в сърцевината на единния обединен пазар. Това е единственият път за излизане от економическата и финансова криза. Благодаря ви, господин председател. Извинявам се, че просрочих времето си. И аз благодаря. Вие сте от социалистите и демократите, което не обявих и сте испанка. Благодаря. Благодаря, господин Харбър. Добре дошли на господин Хинскен и на бившите ми колеги от германския Бундестаг. Ще се огранича са само с три въпроса. Но въпреки, че нашата комисия се занимава с въпроси, свързани с вътрешния пазар, повечето от колегите, членове на тази комисия, Смятат за също така важно и правото на гражданите на Европейския съюз да упражняват професията си в държава различна от държавата им на происход. Гражданите трябва да имат право да упражняват професията си там, където желаят. Много важно бе и казаното от една германска колега, а именно, че правителствата оказаха по-голяма съпротива, отколкото си мислите. Имаше немалко такива държави, имам предвид правителствата им. Трябва да осигурим бързото приемане на предложенията за изменение, въпреки тази съпротива. Особено внимание обърнахме на правата на упражняващите занаятчийски професии в Германия, Австрия и Люксембург. Постигнахме компромис с правителствата на тези страни. Нека се надяваме, че позицията ни по този въпрос остане все така силна и по време на преговорите. И накрая госпожа Ябхарт, която е координатор и е, лидер на социалистите. Е, благодаря, господин председател. Добър ден на колегите от германския Бундестаг. Ще взема отношение по нещо казано от господин Бартел. Няма да се възползваме от тази директива, за да въведем подмолно принципа на страната на происход. За нас е важно възможностите за професионална мобилност – да могат да бъдат реализирани в Европейския съюз максимално бързо и по максимално прозрачен начин. Във връзка с това, картата за професионалните квалификации е един много важен инструмент. Искаме да работим за неговото бързо приемане. Става дума най-вече за професии като архитект, инженер, както и за всички професии в сферата на здравеопазването. Работещите в тези сфери са особено мобилни. Именно те трябва да могат да се възползват от по-бърз, по-упростен достъп до пазара на труда в други държави. Инструментът ще се прилага на доброволни начала, разбира се. Не можем да принудим никого да си издаде подобна карта. Това може би ще стане възможно след няколко столетия. При всички положения трябва да, се спа, да се придържаме към принципа на доброволното начало. Благодаря на колегите, че се изказаха така кратко. Сега давам думата на колегата в Берлин, който евентуално ще даде думата за кратки изказвания, ако искат колегите от Берлин да го направят. Ако не, ще има кратки изказвания от докладчика и от Европейската комисия. Имате думата. Ich darf das Wort благодаря ви. Ще дам думата на трима колеги. Първо на колегата Камп, на колегата Бартел и на колегата Шън. Надявам се, че след това все още ще имаме време за изказвания и от ваша страна. Господин Камп, имате думата. Я колеги Камп, ist Mitglied der Колегата Камп е член на политическата група на Свободната демократическа партия. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, благодаря ви за възможността да участвам в днешната конференция. Нека направя кратко изложение за германската и европейската квалификационна рамка. Оценяваме усилията за уеднаквяване на двете рамки. И най-вече приветстваме инструмента ЕКОЕР. Латинско съкръщение. Този инструмент ще повиши прозрачността на процедурата, както и мобилността. Що се отнася до процедурите на ниво Европейски съюз, Германия особено държи да наблегне върху качеството на така наречената дуална или двойна система на обучение. Искаме да пренесем тази система и на европейско ниво. Тя е сред основните двигатели за економическото развитие на страната ни. На пленарното си заседание идната седмица министрите на образованието и културата на германските федерални провинции ще разговарят за инструмента ЕКОР, както и за инструмента ДЕКОР. Тези два инструмента ще допринесат най-вече за динамиката и мобилността в Европейския съюз. Благодаря на колегата Камп. Следващият оратор е колегата Бартел. За една минута. Благодаря за оживените разисквания. Ще взема отношение по нещо казано от колегата Шън. А, именно праговата стойност за общата платформа. Много е важно, според мен, новите разпоредби за праговата стойност да не доведат до това един малък брой държави членки да доведат до въвеждането на по-низки изисквания за професионалните квалификации. Колегите говориха и за продължителността на обучението. В Европа има различни методи за изчисляването на тази продължителност в часове, дни, семестри и така нататък. Тези системи трябва да бъдат хармонизирани. На трето място методите за анализ и хармонизиране трябва да се намери възможност за извършването на постоянен анализ както и за постоянно актуализиране на данните. Така, например, държавите членки трябва да предоставят информация на общо европейско ниво за въвеждането на нови образователни степени и възможности за образование. Така гражданите много точно ще знаят къде могат да бъдат признати квалификациите. И следващият оратор и госпожа Шън. Ще се изкажа от името на колега, за когото бе особено важен въпросът за продължителността на обучението на медицинските работници. Според него особено важно да се въведе минимално изискване от 6 години, съответстващи на 5500 учебни часа. Много важна за нас е и продължителността на обучението на аптекарите, фармацевтите. Други държави членки в момента упражняват монопол върху тази система. Много критично се отнасяме към внесените предложения. Благодаря на колегата Шън. Господин Харбър, предлагам сега да преминем към заключителните изказвания, за да не пресрочваме прекомерно времето. С това ще ви предам штафетата, за да дадете дума на, думата извинете, на вашите колеги. Благодаря. За съжаление няма да мога да дам думата на други членове на нашата комисия, тъй като времето ни почти свърши. Това, което искам да направя сега е следното. Ще помоля по три минути да дам на комисията господин Йорген Тичер, който е ръководител на звено в Европейската комисия, който отговаря за тази тема, за признаването на професионалните квалификации. И след това ще дам думата на госпожа Макларкин като докладчик да резюмира а, чутото днес след това ще дам думата на вас, господин председател, за заключителни думи. Господин Йорген Тичер има думата. Äh, Благодаря ви. Госпожи и господа, Европейската комисия приветства дискусията. Днешните разисквания показаха, че са на лице много важни въпроси, но и въпроси от критично значение – ще се спра върху три теми. Първо, Европейската карта за професионалните квалификации. За нас този инструмент е много важен. Благодарим ви, че го подкрепяте. Въпросът обаче е как точно се извършва процедурата по вземане на решение в приемащите страни. Много често приемащите страни не спазват изискванията, закрепени в директивата. Картата за професионалните квалификации не следва да въвежда принципа на държавата по происход. Тя следва да увеличи динамиката на процеса. Второ, немалко колеги се спряха върху европейската квалификационна рамка. Нека ви обърна внимание на това, че тази рамка през 2008 година бе приета по препоръка на съвета и Европейския парламент. Тя се отнася до сферата на образованието, а не до сферата на вътрешния пазар. Тоест, не можем да въведем задължително изискване за нейното прилагане по отношение на вътрешния пазар. Комисията ще излезе с препоръки по въпроса в края на месец октомври. Третата тема, върху която ще се спра, е частичният достъп. Не ме очудват многото критики, отправени към това предложение. Но ще ви дам няколко примера. Например, германски преподавател в детска градина, който се премества в Холандия, или германски инженер, който иска да упражнява професията си в Испания. Ако не се въведе частичният достъп, то тези хора няма да имат възможност да упражняват професиите си другаде. До края на годината ще излезем с предложение по тази тема. Надяваме се, че ще продължим ползотворната дискусия. Благодаря ви, господин директор, за това, че наистина си казахте съвсем кратко ясно и накрая заключителни думи от името на нашата комисия докладчика госпожа Макларки. Искам да благодаря на всички, които допринесаха за дебата и тук, и от Берлин. Много се радвам, че тази тема ви вълнува, че сте много добре запознати с тематиката и от германска страна всички изказвания бяха много, много полезни. Важно е държавите членки да работят така, че директивата да бъде ефикасна и да има доверие при признаването на професионалните квалификации. Признавам всичко, трябва да бъде по-лесна за използване системата, трябва да бъде оптимизирана, трябва да използваме максимално ценза, който имат хората и да използваме техните възможности, е, когато те пътуват през граница. Също така трябва да признаем процеса от Болония и да включим всички образователни институции, които да споделят е, своята информация и да признават курсовете, които преподават. За нас в парламента това е приоритет, за Европейската комисия също, един от приоритетите на господин Барние е също за разрастване на единния пазар. Що се отнася до професионалната карта, искаме наистина една електронна карта. Хубаво, че я спомена Европейската комисия като електронна карта, а не като е, някакъв физически документ, а като нещо, което доброволно се е, разработва. Е, много важно и хората да са убедени, че има економическа рентабилност от такъв тип карта. Е, много ми хареса това, което казахте днес след обяд. Е, много допринесахте за моя доклад. Благодаря ви, че отделихте време е, за това. Благодаря. Well, и аз благодаря и аз няколко заключителни думи. Искам да благодаря на докладчика, на докладците в Сянка, на всички, които се изказаха. Благодаря на Юрген Тичер също, който работи в тясна връзка с нас. Обеден съм, че той с удоволствие, господин председател, ще получи вашите становища и в писмен вид. Искам да благодаря на техническите служби, най-вече разбира се на нашите преводачи, които работят с нова технология и това, което е много интересно, е, че нещата се случват по интернет. Тоест, технологията е много достъпна. Разбира се, че има съответна техника, която трябва да се използва, за да се свържем с интернет, но е, също искам да чуя и вашия, вашия коментар. Смятате ли, че беше. Е, ценна тази среща. Искаме да продължим да работим по този начин с други парламенти и други комисии. Благодаря ви, че се съгласихте за първи път да се проведе такава среща точно с вас и вие сте точно комисията, която трябва да прави такива първи стъпки напред, особено що се отнася до комуникацията по ни. Благодаря на Бундестага, благодаря от името на нашата комисия. Сега дам думата на господин съпредседателя за заключителни думи. Haben Sie nochmals herzlichen Dank, Herr dass ich das Schluss... Благодаря, господин Харбър, за това, че мога да направя окончателно заключителни бележки. Благодаря специално на устните преводачи, които чудесно се справиха с задачата си и ясно доказаха, че можем да сме доволни от професионалните квалификации, както тук в Германия, така и на общо европейско ниво. Днешното разискване бе особено ползотворно. Постигнахме нови резултати, които ще бъдат и добра основа за разискванията в нашата парламентарна комисия. В бъдеще именно пилотните мерки, предприемани от нашата парламентарна комисия, като например днешната видеоконференция, трябва да залегнат в основата на работата ни. Така ще можем и по-спонтанно да се срещаме и да провеждаме подобни разисквания. Колегата Титиен се спря върху картата за професионалните квалификации, квалификационната рамка. Мисля, че тези две точки са особено важни. Те много добре обобщават същността на нашата работа. Колегата Макларкин заяви, че би искала именно картата за професионалните квалификации да е предмет на упростена процедура с минимални бюрократични ограничения, така гражданите на Европейския съюз ще могат наистина да се възползват от своите права като такива. Още веднъж ви благодаря, желая ви всичко най-хубаво и очаквам с нетърпение следващата подобна среща. So there was a spontaneous round of applause for us. Колегите аплодираха спонтанно. Довиждане за сега. Трябва да започнем с гласуването. Благодаря ви, че работихте с нас.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 Uh, um, Уважаеми колеги, смятам, че наистина много вълнуващо, пък и много успешно беше нашето заседание. Благодаря ви за отличните изказвания. Надявам се да смятате, че трябва да повторим този опит, тъй като според мен обменът на становище бе отличен. Бихме могли да организираме такива срещи с други парламенти. Благодаря ви. Продължаваме нататък. Следва гласуване. Преди това обаче няколко формални елементи. Първо трябва да обявя приемането на дневния ред, който имате. Предполагам, че всички го одобряват. Има ли за одобряване предишни протоколи? Няма. Излъчват ни по интернет. Искам да припомня това на тези, които се присъединиха сега към нас. Освен това, миналата седмица излезе един нов бюлетин. Ето ги и тук. И а, онези, които ни гледат по интернет, могат а, да се абонират а, по интернет а, и съответно да го получават всяка седмица в, а, по електронна почта. Така че може да раздадете това също така на всичките си посетители, когато идват да ви видят. И така продължаваме с, по доклада на госпожа Макларкин. Има гласуване сега по този доклад. Нямахме намерение първо да гласуваме, защото, знаете, преди три седмици нямаше ток и затова не проведахме това заседание. Сега ждам думата на госпожа Макларкин за бележки преди да започне гласуването. Мисля, че последните месеци, пък и вече повече от час го обсъждаме съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Голямо удоволствие бе да работя с вас по този документ. Много съжалявам, че по едно изменение, компромис 15, има желание за ам, разделно гласуване. Работили сме заедно с различните комисии. Казахме, че искаме оценка на въздействието, по която и да е тема, по която има законодателен акт. Надявам се обаче да получим большинство или мнозинство за другите изменения, за да бъде силен този доклад и да изпратим ясно послание на комисията. И аз ти благодаря за усилената работа по този важен доклад. И сега нека да започнем с гласуването. Започваме е, с електронно гласуване, за да видим присъстващите и как са разделени гласовете. Компромисно изменение едно, моля гласувайте. Uh, Прекратете гласуването. 30 карти са поставени, 31 карти са поставени в уредите, 32. Всички ли си носят картите? Добре, гласувахме 32-ма. Прекратете гласуването. 32 за. Значи всичко отговаря на начина ни на работа. Компромис първи е прият. Преминаваме към изминание 19. Моля, гласувайте за, против, за, против, въздържали се, приема се. Изменение на комисията по заедостта е едно за, против, приема се. Емпл 2. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Много ви моля малко по-бързичко да реагирате. Пак се приема. Емпл 26. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Пак има някой, който не е гласувал. Някой не е гласувал и можехте да обърнете. Защото сега с 16 се минава гласа. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение. За. Моля, гласувайте електронно. 20 изменение. As an addition. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Uh, right, we now go... Сега преминаваме към извинение 22. За. Против. Приема се. Компромис 2 е за. Против. Приема се. Изменение 26 за. Против. Приема се. 27 за, против и това се приема. 29. Моля гласувайте електронно по 29. Прекратете гласуването. Приема се. Емпл 4. Моля гласувайте за, против. Приема се. Компромисно изменение 3. За против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Изменение 44 за, против, приема се. 36 изменение за, против, приема се. 45 за, против и това се приема. Изменение на комисията по околна среда 7 за, против, приема се. Не, нямаше нужда да гласуваме, извинявам се. Да, нямаше нужда. 46 за, против, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, приема се. 51 изменение за, против, приема се. 52 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 7. Разделно гласуване е поискано от зелените. Няма да го чета, имате го пред себе си. Моля, гласувайте по 7, първа част. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 2. Втора част, извинете, също изменение за. Против. Приема се. Сега изменение 54. Извинете, NV 14. Да. 14 за. Против. Приема се. 56 за. Против. Приема се. 58. Моля, гласувайте електронно по 58. Прекратете. Приема се. 59-то <clears throat> изменение. За против, приема се. 4 пада, 60-то оттеглено, затова преминаваме към 61. За, против, приема се. 62. Моля, гласувайте електронно по 62. Прекратете гласуването. Приема се. 15 на 14. Компромисно изменение 8. За. Против. Приема се. Изменение 70. Има разделно гласуване тук. 70-то, първа част. Моля, гласувайте. 70-та, е първа част. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част на 70-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да гласуваме отново. Почти съм сигурен. Добре, хайде отново по втората част на 70 електронно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Преминавам към девето изменение. Три части. И виждате ги ясно в списъка за гласуване. Току-що бях на заседание на Комисията по економически и парични въпроси. Там председателката ни обясни, че вече не би следвало да се гласува по измененията разделно, т.е. да се гласува по отделни части от тях. Мисля, че тук съм в ръцете на групата. Джо Дан, е, ръководителя на секретарията, е, ще приеме всички ваши предложения, ако се вземе решение за договаряне да няма компромисни изменения, да няма разделни гласувания, ще трябва да приема позицията на групата. Също така трябва да направим така, че исканията за разделно гласуване и отделно гласуване спазват графика и да няма такива а, в последния момент. Това договорихме с докладчика, доколкото разбирам. Ивлин, заповядай. Според мен компромисните изменения понякога се внасят доста късно, а трябва да имаме време, за да се запознаем с тях. Възможно е някоя политическа група да не е съгласна с определена част от компромисното изменение и да изиска разделно гласуване. Не искам повече от необходимото да се ограничават правата ни като депутати. Не мисля, че прекалено често възникват подобни ситуации на разделно гласуване, така че няма нужда този въпрос да се разисква на заседанието на координаторите. Нека си запазим правото на разделно гласуване. Les votes ont été demandés par division parce que les amendements de compromis sont arrivés vendredi soir. Разделните гласувания и по-точно исканията за разделно гласуване се внасят много късно, понякога в петък вечерта. Председателят, да, разбирам натиска, на който сте изложени. Искам да постигнем резултат, който да е удовлетворяващ за всички, дори и ако това изисква някакви промени. И така преминаваме към разделното гласуване по частите, които ясно са оказани на списъка ви за гласуване. Първа част за, против, приема се. Компромисни изменени 19, втора част за, против. Втората част се отхвърля. Трета част за компромисно за против приема се. Сега преминаваме към изменение 81. Изменение 81. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Uh, Приема се 84 Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. И то се приема. 86-то. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 87 и 23 на околна среда идентични. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлят се. Uh, we move now to compromise amendment 10. Компромисно изменение 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. А сега преминаваме към 94-то изменение. За, против, приема се. За, против, въздържали се, приема се 94-то. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. стотно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15, още едно разделно 13 всъщност, извинете. По първата част, моля, за, против, въздържали се, приема се. По втората, за, против, Приема се. Сега преминаваме към 109-то изменение. 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 гласа против, 16 гласа за. 110-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 111. За. Против. Приема се. 112. За. Против. Приема се. 113. Като допълнение. За. Против. Приема се. 13 то на заетост е прието покрито вече 114 за, против, приема се. 116 за. Не, извинете. 115 за, против, приема се. 116 за. Не, моля гласувайте по електронен път. Votes closed. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. 180. 118, извинете. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С два гласа разлика. 117 като допълнение. За. Против. Приема се. 22 отпада. 119 за. Против. Отхвърля се. Компромис 14 с два разделни, два, два разделни гласувания. По първата част за. Против. Приема се. По втората. За. Против. Приема се. това преминаваме към 123-то изменение. За, против, приема се. 125 за, против, приема се. 126 отпада. И заето с 9 отпада. 15 компромисно. По първата част. За. Против. Приема се. По втората. За. Против. Отхвърля се. Сто четиридесет и три. Доста по-нататък е. За. Против. Приема се. 145 за, против, приема се. Съображенията. 1, 2 и 3 идентични за, против, приемат се. NV 1 за, против, приема се. NV 5 за, против, приема се. NV 6 за, против, приема се. NV8 за, против, приема се. Изменения 4 за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Приема се. Осмо. За. Против. Приема се. Девето. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването.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 против, приема се. Енви, съображение А. За, против, отхвърля се. Няколко изменения на Енви не може да ги гласуваме на блок. Енви Б. За, против, приема се. Енви С. За, против, Отхвърля се. НВД. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. НВЕ. E. За, против. Отхвърля се. NVF. За, против. Приема се. NVG за, против, отхвърля се. NVH за, против, отхвърля се. NVI за, против, отхвърля се. Благодаря много. Сега нека да преминем към крайното гласуване по проекта доклада по електронен път. Моля, гласувайте. So the vote is closed. Край на гласуването. 32 гласа за един въздържал се. Приема се докладът. Благодаря много. Поздравение на госпожа Макларкин. Отлично свършена работа. Поиска се пълен дебат в пленарна зала по доклада на госпожа Роле. Мисля, че е, бихте подкрепили е, искане за пълен дебат в пленарна зала и по този доклад, тъй като той е не по-малко важен. Това ще бъде обсъдено от политическите групи. Следващото гласуване е по доклада на господин Трианта Филидис, когато приветствам. Искате ли да кажете нещо, господин Трианта Филидис? Благодаря, господин председател. Единствено и само искам да благодаря да благодаря на колегите, които излязоха с много изменения и обогатиха текста на моя доклад. Искам да благодаря също така на представителя на Европейската комисия, както и на секретарията на нашата парламентарна комисия, както и персонала на политическите групи, служителите, както и докладчиците в сянка. Моят доклад наистина доведе до различни философски а, съждения. Видяхме колко много изменения бяха представени. Работихме обаче заедно, постигнахме до компромисни предложения за изменения и се надявам, а, че окончателното, заключителното гласуване ще следва единодушието, което постигнахме не само моето становище. Oui, euh, merci, monsieur le président. Euh, je voulais bien sûr remercier euh, monsieur. Благодаря много, господин председател. Нека да ви благодаря. Исках да благодаря на господин Трианта Филидис за неговата работа. Един кратък коментар, моля. Бих искала част от моето изменение 45 да бъде гласувано. Това е едно изменение, което подадох заедно с колегата Андреас Шваб. Мисля, че тази част от изменението не се покрива от компромис номер 3. Така че, ако това е възможно, бих искала да гласуваме по последните думи на изменение 45, което е без да създава допълнителна тежест за фирмите. Това е след компромис 3. Докладчикът съгласен ли? Е? Да. Всички съгласни ли са? Ако няма други възражения, приемам това искане. Ще е, повторите предложението, когато стигна до там. И така, изменение 35. За. И така, за, против, приема се. 36. За. Против. Отхвърля се. И двете ли трябва да гласуваме? Добре, всички останали отпадат. 38 за, против приема се. 37 като допълнение. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 40-то изменение. Моля, гласувайте. Vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то за, против, приема се. Две на икон за, против, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, приема се. 188 за, против, приема се. Икон 19 за, против, приема се. Икон 20 за, против, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, Приема се 45-то изменение, допълнителните думи, които госпожа, спомена госпожа Легри. Е, моля, гласувайте. Yes. No, 45. По 45. Добре, нека да се поправя. Госпожа Легрип направи предложение – част от нейното изменение 45 да се гласува. Можете ли да го прочетете отново, госпожо Люгрип? Това е допълнение към компромисно изменение 3. Госпожа Люгрип предложи последните думи от нейното изменение да бъдат гласувани като допълнение. Не става дума за 54-то. И така. Край на гласуването. Приема се предложението на госпожа Легрип. 54-то изменение за, против, приема се Екон 3 за, против, приема се компромис 4 за, против, приема се компромис 5 за, против, приема се 62-63 като допълнение – моля, гласувайте. 62 и 63 като допълнение. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за. Против. Приема се. 65 за. Против. Приема се. Компромисно изменение 6. За. Против. Приема се. Преминаваме към 71-во изменение с устно изменение, което можете да прочетете на края на списъка. 71-во заедно с устното изменение за, против, приема се. 71-во отпада, 73-то на госпожа Хед. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 гласа за, 14 е, против, 14 е, за, е, компромис 7 за, против, приема се. Преминаваме към 81 за, против, приема се. 82 за, против, приема се. 83 за, против, приема се. Електронна проверка по 83. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 17 на 16 гласа. Общо 33. Компромисно изменение 8. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 9. За. Против. Приема се. Изменение 84. Разделно гласуване поискано от НП. По първата част на 84-то, моля гласувайте. 84, The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 21 на 12 гласа и изменение 84 втората част за, против приема се 94 за, против, приема се. 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Uh, Отхвърля се 95 за, против, отхвърля се. 97. Моля, гласувайте по 97. Край на гласуването отхвърля се. 96. Отпада. Допълнение 98 на господин Грех за. Those against? против. Uh, amendment 99. Приема се 99. За. Против. Приема се стотното изменение. Моля. за. Против. Отхвърля се. 102. По 102 моля гласувайте. The vote's closed. Uh, that... Край на гласуването. Отхвърля се. 101 и Екон 22. За. Против. Приемат се. Икон 23 като допълнение за. Против. Приема се. Икон 24 като допълнение за. Против. Приема се. Компромис на изменение 10. С разделно гласуване искано от ТНП и консерваторите и реформистите, както виждате, по първата част. За. Против. Приема се. По втората част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. At Econ 12, uh, as an, uh... Econ 12, допълнение. Моля, гласувайте. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 109 на госпожа Легрип и господин Шваб. Моля, гласувайте по 109. Край на гласуването. Приема се 19 на 13 гласа. Всички останали изменения отпаднат. Нали така? Преминаваме към 118 на госпожа Хед. Моля, гласувайте. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 11 за. Против. Приема се. Изменение 124 за. Против. Приема се. 125 и 126 отпадат поради компромисното изменение, както и тези след тях. 133, 134 и 135 изменения, които искат заличаване. 133, 134 и 135. Моля, гласувайте. Votes closed. Край на гласуването приемат се. Всички останали изменения към тази точка отпадат 140. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 117. За. Против. Приема се. 141, 142, 143. Заедно, моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Приемат се. С това 144 отпада. Останалите, които следват са покрити от предното компромисно изменение, 100. 47, казва председателят за, против, приема се 148. Моля, гласувайте по 148. The vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 6 на економическата комисия. За. Против. Приема се. 9 на економическата. За. Против. Приема се. Не. Извинете. Моля, гласувайте по девето изменение на Комисията по економически въпроси. Closed. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. Десето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 на економическата комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 149 на господин Рошфорд. За, против, отхвърля се. 150 за. Моля, гласувайте по 150. Край на гласуването. Приема се. Всички останали изменения отпадат. 153 на господин Рошфор. За против приема се. Компромисно изменение 13 за. Против приема се. 157 на госпожа Хед. За. Извинете, моля гласувайте по електронен път. Uh, Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. За. Извинете, нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Кириакос. Ако ми позволите, господин председател, бих искал тук да кажа, че сме постигнали компромис. След като постигнахме компромисното изменение, бе подадено искане за разделно гласуване в последния момент, нещо, което не ми даде възможност да договоря компромис. Може би имаше как да променим формулировката, но нямахме достатъчно време. Ако това разделно гласуване мине, тогава ще е, се заличи от текста много важна формулировка, която бих искал да остане там. Въобще този тип е, искания в последния момент за разделно гласуване създават проблеми. Мисля, че е НП продължават да настояват за това разделно гласуване. В пленарна зала ли ще се оттегляте искането за разделно гласуване, така ли? В пленарна зала ще се Гласувам. Не. Запазвате искането за разделно гласуване. И така, нека да гласуваме по първата част за компромисно изменение. Първа част по втората част електронно гласуване. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Като допълнение, подадено от докладчика, за електронно гласуване. On 167, this is amendment 167 as an addition to the 167 изменение е допълнение към компромисното изменение. Край на гласуването. Приема се. 166 изменение. За. Против. Приема се. 168 за. Против. Приема се. 169 като допълнение за. Моля, гласувайте по 169. Our vote is Край на гласуването. Приема се. 171 от господин Репо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 173-то. се гласува като допълнение, нали така? 173 трето изменение за. Против. Приема се. 172. Моля, гласувайте по 172. The vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 174. Моля, гласувайте по 174-то изменение. The vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Екон 13 за, против, приема се. Изменение 175 за, против, приема се. 176 отпада, 177 за, Гласуваме електронно по 177. Моля, гласувайте. 177 за, против, приема се. А 176 отпадна. 178 на господин Моти. За, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, ще гласуваме електронно по 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 180. За. Против. Отхвърля се. 181. За. Против. Отхвърля се. 182. Гласуваме електронно по 182. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. Екон 18 в допълнение към изменението на господин Репо. Гласуваме електронно по Екон 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 182 и Екон 18 бяха приети. Екон 26. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Carried. Приема се. Екон 27. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Също се приема. Екон 28 като допълнение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 183. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 184 за. Против. Приема се. 186 за. Против. Отхвърля се. 185 Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. 187 отпада. Или не, можем да гласуваме по 187 като допълнение към 185. И така, 187 за, за 187, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно. По 187 допълнение, внесено от госпожа Хет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения в съображенията. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, приема се. Изменение 10 за, против, приема се. Sorry. Изменение 13. За. Против. Приема се. 14. За. Против. Приема се. Екон 4. За. Против. Приема се. Екон 5. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. За, против, приема се. 16. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. За. Против. Приема се. 19. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 1. За. Има разделно гласуване по това изменение. И така гласуваме по целия текст без думата rights. За, против, приема се. Гласуваме по втората част, думичката rights. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 25 за. Гласуваме електронно по 25. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Екон 17 като допълнение. За. Против. Приема се. Изменение 26. За против, приема се. 27 за, против, също се приема. Изменения 28 до 30, идентични като допълнения. Моля, гласувайте електронно. The vote's closed. Край на гласуването. Приемат се. To recital I, amendment 31. Those in favor. Съображение 1 римско, изменение 31. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се 32 изменение за, против, приема се. Изменение 34. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. Изменение 1. За. Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте електронно по изменение 3. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте електронно. Carried. Приема се. Изменение 5. За. Против. Приема се. Изменение 6. За. Против. Също се приема. Изменение 7. Моля, гласувайте електронно. Votes closed. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме окончателно по целия текст. Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 0 гласа против, 10 въздържали се. Много благодаря на Кириакос. Сигурен съм, че ще трябва още да поработим по този доклад до пленарното заседание. Госпожа Гепхарт, благодаря Малкълм. Колегите от моята група ме помолиха в края на гласуването да обоснова нашия глас въздържал се. Текстът всъщност е добър, Искахме да гласуваме за, тъй като по него бе свършена много добра работа. Въпреки това липсват няколко основни точки, по които ние загубихме при гласуването. Става дума за защитата на децата от определени реклами. Точките, визиращи този въпрос, бяха заличени от текста поради съпротивата на консерваторите. Бяха заличени и точки, визиращи правата на работниците, най-вече социалните им права. Не можем да се съгласим с това. Затова се въздържахме при днешното гласуване. Не искаме в пленарната зала да се внесе текст, който само наполовина отговаря на очакванията ни. Uh, Председателят, благодаря ви. Надявам се, че ще можем да проведем допълнителни разисквания, за да постигнем и добро мнозинство по този доклад. Господин Шваб, групата на НП гласува за доклада, въпреки че не бяха отчетени всички наши предложения. Надявам се, че ще можем да намерим решения по все още нерешените проблеми. Не смятам обаче, че въпроси свързани с правата на работниците следва да бъдат решавани в рамките на стратегия за потребителите. Не сме съгласни с всички точки от доклада, но като цяло приемаме текста. Надявам се, че ще можем да намерим компромиси по точките, с които не сме съгласни. Председателят, надявам се, че, както винаги, ще проявите готовност за сътрудничество и компромис. Текстът е много важен с оглед на постигането на напредък по отношение на стратегията ни спрямо комисията. А ако не успеем да постигнем един добър текст, няма да можем да се наложим и спрямо комисията. Следващия доклад е на колегата Кораца Билд как да се избегне разхищаването на храни, стратегии за по-ефективна хранителна верига. Давам думата на госпожа Билт. Благодаря. За мен бе удоволствие да работя по този доклад. Оценявам и подкрепата оказана от колегите. Техните изменения усъвършенстват текста и ни дават по-добра възможност да се обединим около една силна позиция Настоящият доклад цели да се предоставят повече правомощия на потребителите. Той не залага на подхода отгоре надолу. Вместо това искаме да отправим послание към потребителите, а именно, че от тях зависи дали ще се разхищават храни или не. От тяхното поведение като потребители. Именно потребителите могат да насърчават по-устойчивото потребление на храни. Много е важно да се постигне тази цел, особено във времена на екологични предизвикателства и предизвикателства, свързани с продоволствието. Призоваваме и заинтересованите страни да поемат по-голяма отговорност, например като обменят най-добри практики, разработват най-добри практики и увеличават и осведомеността на децата, трябва да преминем към култура на по-непосредствен досек с хранителните продукти. Много от моите колеги се обединиха около призив ние тук в парламента да излезем на предна позиция с добър пример. Тук в нашите кафета и ресторанти. Председателят. Нямаме много време, трябва да продължим по-организирано. Нека пристъпим към гласуване. Доколкото разбирам, е оттеглено устното изменение, така че ще гласуваме само по компромисно изменение едно. Кой е за компромис едно Против? Приема се. Изменение 8. Госпожа де Мозе. За. Против. Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 госпожа Шал Мозе. Моля, гласувайте електронно. Моля ви да гласувате малко по-бързо. Край на гласуването. Приема се. 18 гласа за, 14 против. Изменение 11. За, против, приема се. Компромисно изменение 2. Има устно изменение, в което се подчертава политическата воля, която се изисква за разрешаването на проблема с разхищаването на храни. Гласуваме по компромисно изменение 2 с устното изменение. Приема се. Направо преминаваме към изменение 19 за, против, приема се. Изменение 20, госпожа Хет. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21. За, против, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, приема се.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 Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Изменение 42. Господин Рошфор, моля гласувайте електрон. Closed. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за. Изменение 43 на госпожа Хет. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 8. За. Против. Приема се. Изменение 48. За. Против. Отхвърля се. Гласуваме електронно по целия текст на становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за и 0 гласа против. Много благодаря на госпожа Кораца Билт. С това приключваме гласуванията за днес. Много ви благодаря за съдействието. Благодаря и на докладчиците. Преминаваме към първата точка от дискусионната част. Тъй като нямаме много време, ще ви помоля да сте кратки, тъй като в 6 часа ще трябва да проведем и заседанието на координаторите. Започваме с разискване на доклада на господин Питела електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар. Водеща комисия е Комисията по промишленост и енергетика. Господин Питела. Бревис. Благодаря ви. Аз ще бъда съвсем кратък, господин председателю. Мисля, че всички виждаме как този план за действие може да допринесе в този много труден момент за европейската економика, за да можем да я рестартираме, за да можем да подобрим услугите и да намалим разходите. Надяваме се да се възползваме от този случай. Това ще бъде много полезно да разработим портали за електронно управление, електронно правителство, да може предприятията да имат достъп до различни услуги в трансграничен план, както и местните регионалните органи да могат да отворят информацията си към обществеността и да имат достъп до тях. Говоря за отворени правителства, отворени администрации, Говоря за регионално ниво, местно ниво, цялата обществена администрация в Европейския съюз. Важно е да се подпомогнат и гражданите, като има по-добър достъп до информация, до процедури онлайн. Важно е също така да поискам от Европейската комисия и държавите членки, да им дадат по-голяма взаимосвързаност и оперативна а, възможност за достъп до техните системи, като по този начин ще имаме по-бързо един единен цифров пазар. Много ще се радвам да получа различните становища на докладчиците в сянка. Good. I just intercepted Mr. Engstrom, who is shadowing for you. He was... Господин Енгстрем бе ваш докладчик в Сянка. Преди да му дам думата за кратко изложение, ще приветствам с добре дошла госпожа Биргит Уилдер. Възможно е да намерим малко време, за да ви дадем думата. Госпожа Кълнете е тук. Господин Енгстрем също. А ще се изкажа от името на третия докладчик в Сянка. Госпожа Кълниете. Благодаря. Ще бъда максимално кратка. Искам да благодаря за изготвения текст. Вече не веднъж съм подчертавала, че трябва да направим всичко възможно за консолидирането на единния пазар и премахването на ограниченията върху него. Проучванията показват, че той все още се използва в прекалено малка степен. Все още няма достатъчно портали, на които е публикувана информация. Прекалено ограничена е информацията. От части за това отговорност носи Европейският съюз, от части отговорността е и на държавите членки. Обявявам се в подкрепа на изграждането на електронен портал за предприятията, както и на създаването на единно звено за контакт. Така ще се улесни сътрудничеството между държавите. Сега ще се спра върху търговията. Разполагаме с голям потенциал, от който трябва да се възползваме. Смятам, че каквито и да било протекционистки мерки са източник на заплаха и не бива да се допускат. Надявам се, че ще приемем един добър текст, който да приложи диференциран подход и да насърчи растежа. Благодаря на госпожа Кълниете. Сигурен съм, че господин Льокегар от либералите ще приветства това. Господин Енгстрем. Според мен, проектостановището на господин Питела е много добро. Приемам текста и нямам някакви конкретни предложения. Uh, Ще се изкажа от името на третия докладчик в Сянка. Той също приема текста, смята, че е много добър. Приветства най-вече точка 2, в която се предлага намаляване на бюрократичните ограничения и улесняване на гражданите. Подчертахте в уводните си думи значението на електронните обществени поръчки. Това се визира и в друг доклад. Трябва да продължим работата по насърчаването на въвеждането на електронни обществени поръчки, както и за улесняването на достъпа на предприятията до услуги, предлагани от държавата. Благодаря ви за много добрия, според мен, текст. Някой друг желая ли да вземе думата? Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Съместник-председателят на Европейския парламент господин Питела е изготвил това становище и като се има предвид длъжността на господин Питела, реших, че трябва да взема отношение. Според мен текстът е много добър. Бих предложил да наблегнем на факта, че инициативите за електронно управление ще намалят разходите, ще повишат ефективността и ще подобрят достъпа до вътрешния пазар, както за гражданите, така и за предприятията. Второ, има общоевропейски електронни портали, като например Solvit, трябва да наблегнем на положителното въздействие на тези портали. Трето, трябва да визираме и консолидирането, обвързването на вече съществуващи мрежи, така най-вече малките и средните предприятия ще получат по-добър достъп до информация. С това ще се насърчи тяхната мобилност, ще се улесни и упражняването от тяхна страна на трансгранична дейност. Радвам се, че се взема предвид и възможността за единно звено за контакт. Трябва да наблегнем на това, че трябва да се подобри работата на подобни звена, в това число и от страна на държавите членки. По време на разискванията за директивата за услугите бяха изказани някои съмнения по този въпрос. Има и други точки, по които бих искал да се изкажа, но като цяло текстът на колегата Питела е много добър. Indeed, и аз благодаря, господин заместник председател. Много се извинявам, че не споменах вашата длъжност. Трябваше да го направя. Госпожа Уалдер. Или Вилдер. Извинявам се, че го произнесох така. Искате ли да добавите нещо? от името на Европейската комисия. Um, Няма значение как го произнасяте. Напълно споделяме приоритетите, записани в този проект, тъй като те отговарят на плана за действие, предложен от Европейската комисия особено намаляването на бюрократичната тежност, както и взаимната оперативна съвместимост на системите в трансграничен план, който да допренесе за намаляването точно на тази административна и бюрократична тежест. Напълно споделяме значимостта на оперативната съвместимост на електронните поръчки по... Е, извинете, обществените поръчки по електронен път. Имаме много успешен пилот, Пепелт. Това се споменава в е, доклада. Идеята е да се подобрят обществените поръчки онлайн. Не сме съгласни с становището, че участието не е взето предвид достатъчна степен. Напротив, ние предприемаме мерки за по-голяма прозрачност, както и участието на гражданите, на дружествата, в процесите. Имаше и критика към електронните умения, които не са включени според докладчика. Не в предходни планове за действие. Ние сме ги включвали, тъй като те са много важни. Покрили сме ги също така и по други програми и проекти, както и в цифровия дневен ред. Благодаря. Uh, so и аз благодаря. Давам думата заместник председателя Питела да резюмира и да потвърди какви са сроковете. Ми бастано 30 секунди. 30 секунди, само за да благодаря на всички колеги, на председателя на комисията. Както знаете, аз не държа толкова на формалностите, така че каква е длъжността ми не е важно. Важно е какво се случва по същество. Колегата беше много мил, разбира се да го каже. Благодаря му за това. Смятам, че всички сме съгласни за целите, които сме предложили. Има предложение за становище. Ако има изменения, ще ги взема предвид. Имаме обща цел, а тя е Европа да стане по прозрачна или максимално прозрачна, както и по-близка до гражданите. Тоест в ръцете на гражданите да дадем всичко възможно, целият инструментариум. По този начин ще повишим заетостта, ще дадем по-голям тласък на економиката и ще създадем една истинска демокрация, независимо какво ни казват. Постоянно ни казват а, и ни критикуват, че сме някакъв бюрократично, едно бюрократично чудовище. Това не е така и смятам, че това, което постоянно биваме обвинявани, по този начин ще бъде разсеяно като съмнение. Благодаря. Крайните срокове 27 октомври, крайен срок за внасяне на изменения, което е следващата седмица. След това ще ги обсъдим на, през ноември, след това ИТРЕ ще гласуват декември, а в пленарна зала януари. Благодаря. Нямаме, както знаете, един докладчик. Търсим го. Господин Фокс ни избяга. Надявам се. Става дума за годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Господин Шваб от името на ЕНП, госпожа Гепарц от името на социалистите и демократите, господин Бурсой не е тук, май няма никой от Алде, госпожа Рула, господин Енгстрам, не. Е, и някой друг иска ли да вземе думата? Не. И... И Бромс. Well, the elusive Mr. Fox is uh, on his way, is he? Неуловимият господин Фокс, доколкото разбирам, е на път с залата. Just while we're doing that, then, just let me talk to you about the timetable. Така, ще ви кажа графиците, докато го чакаме, за да спасти малко време. Uh, so the timetable... И така, крайни срокове. Виждате, че те са много кратки. На 22 ноември ще гласува економическата комисия. Нашите изменения трябва да бъдат гласувани на 21 ноември. Господин Фокс трябва да работи бързо и умело, за да може да бъдат включени нашите изменения. Какъв е крайният срок, пита председателят. And the deadline for... Крайният срок за внасяне на изменение е 26 октомври, 12 часа на обяд. Господин Шваб. Искам да се възползвам от възможността да направя коментар по правилника, след като ми я давате. В никакъв случай не исках отново да започваме разискванията по измененията, внасяни по компромисни изменения. В никакъв случай не исках да раздразня колегите социал-демократи, нито когото и да е друг. А исках само да попитам дали вече сме стигнали до единно становище по тълкуването на правилника. Доколкото разбирам, все още не. По отношение на компромисните изменения трябва да имаме възможности на по-късен етап да внесем искания за разделно гласуване. Това само исках да кажа. Надявам се, че господин председателя споделя мнението ми. The... Аз лично казах, че аз съм слуга на координаторите и политическите групи по този въпрос, така че аз съм напълно съгласен с каквото и да кажете. Не аз съм се оплакал за разделените гласувания. Э, Госпожа Гепхарт, повечето искания за разделно гласуване бяха внесени от НП и за това не смятам, че НП има особено голям интерес от промени в процедурата. I mean, I don't think, as far as uh, the Jodan advises me, that according to the rules of procedure, there is nothing. По процедура, и както каза и колегата до мен, няма проблем да се вземат разделните гласувания предвид в комисия, но не може това да става в пленарна зала. Важно е това, тъй като пленарните компромиси всъщност са едни споразумения между съвета и комисията, така че те не могат да бъдат изменени. Тъй като те са окончателен резултат от преговори. Аз лично нямам проблем какъв подход да приемем. Стига политическите групи да са удовлетворени, по-специално докладчиците, докладчиците в сянка да бъдат консултирани. Това, което каза госпожа Гепхарт, е абсолютно правилно. В, а, по време на трудни преговори понякога се постигат компромиси в последния момент и ако те са важни за различните комисии, комисиите би трябвало да могат да да подходят както решат. Затова смятам, че всеки един екип, който работи за всяко предложение, трябва да реши как да се подходи. Не мисля, че трябва да има някакво официално решение, макар че председател на економическата комисия може да мисли нещо друго. Господин Фокс, радвам се да ви видя вие не сте онзи господин Фокс, който с последните дни беше по вестниците в Англия, но така или иначе също достоен член на консервативната партия. Благодаря ви, господин председателю. Съжалявам, че ме нямаше когато трябва, но трябваше да изляза веднага след гласуването, а там се попросрочиха нещата. По отношение на доклада за политиката в областта на конкуренцията. Тя е много важна за развитието на единия пазар. Тя не само гарантира една лоялна конкуренция, но дава възможност за избор на потребителите. Европейската комисия трябва да бъде поздравена за работата си в тази сфера, особено що се отнася до прилагането на нормативната уредба. Това ще бъде 40-тият доклад за конкурентоспособността и ми се иска нашето становище да се фокусира върху прозрачността, както и предоставянето на възможност за избор на потребителите. И тук има пет основни сфери. Първото е прозрачност над ценообразуването, веригата на доставките, цените на едините доставчици, патентната система и на санкции при нелоялна конкуренция. Макар, че всяка една от тези пет а, теми може да бъде доклад сама по себе си. Първо, прозрачността. Тя дава възможност на потребителя да оцени пазара и да анализира себостойността, както и ценообразуването. По този начин се отваря пазар, има по-голяма конкурентоспособност, което ще намали цените за нашите потребители, което пък ще помогне на най-уязвимите. Мога да ви дам пример с Обединеното кралство когато се увеличат цените на едро на енергоносителите, то тогава цените за потребителите са огромни, търпят огромни увеличения, докато когато тези цени намалеят на едро, на дребно почти това не се усеща. Трябва да има прозрачност на пазара, която е, да ни каже защо това се случва и дали е оправдано да се случва точно това. Господин председателю, можем да даваме наистина различни стимули в нашата комисия, ако предложим ни практически решения. Държавите членки, комисията могат да ги използват, за да дадат възможност за избор и справедливост на нашите потребители. Очаквам с нетърпение да работя с другите докладчици в Сянка по тази тема. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Фокс. Благодаря ни, че ни припомнихте тази 40-та годишнина. И сега господин Шваб, госпожа Борсой, госпожа Руле. Благодаря, господин председател. Колегата Фокс вече много ясно, подробно изложи точките, които са от значение за него в този текст. Благодаря му за това. Благодаря и на колегите, които допринесоха за съгласуването на нашия график с графика на водещата парламентарна комисия. Няма смисъл едва през 2012 година да се излиза със становище по доклад, прият през 2009 или 2011 година. Ето защо беше важно да съгласуваме графика си с графика на водещата комисия по парични економически въпроси. Искам да се спра само върху точка 6 от списъка на господин Фокс, аз също приветствам решението на съвета на министрите относно въвеждането на единна европейска система за регистриране на патенти. Но според мен това не е единствената мярка, която може да се приложи. Искам повече да наблекнем и на прозрачността. Нерядко рядко потребителите не могат да разберат какво точно визират решенията на комисията за въвеждане на парични санкции за картелни договаряния на цените. Трябва да изискаме от комисията да включи в регламента от 2003 година точни разяснения за модела за изчисляването на тези финансови санкции. Няма да се спирам върху други точки. С нетърпение очаквам съвместната ни работа. Благодаря. Uh, Mrs. Госпожа Гебхарт. Благодаря. Може би Комисията по економически и парични въпроси може малко по-рано да започва работа по такива теми, така че и ние да имаме повече време. Ние също така искаме да си свършим добре работата. Искам да благодаря на господин Фокс за изготвеното проекто становище, което според мен е много добро най-вече, що се отнася до теми като прозрачност на ценообразуването. Това е една много важна тема. Можем да се спрем и върху други примери, по които ще направя предложение за изменение, например таксите за роуминг. По точка трета от вашия списък в нея също се визира прозрачността, веригата на продоволствено снабдяване. Трябва по-подробно да се спрем върху тази точка, за да се знае точно как то се извършва ценообразуването и какво води до повишаването на цените. Потребителите понякога твърдят, че плащат прекалено високи цени – цени, които са много по-различни от цените на производителите и неизбежно възниква въпросът къде отива разликата. Качеството на продуктите също играе голяма роля. Не се спирате върху това в текста, но като цяло текстът е много добър и смятам, че ще си сътрудничим добре. Господин Бурзой. Благодаря и аз искам да благодаря господин Фокс за проекто становището. Много добър документ, има много сериозни елементи за развитието на един добър конкурентен вътрешен пазар. Особено енергийния сектор. Там конкуренцията е изключително важна, за да имаме истински енергиен вътрешен пазар. Много се радвам, че повечето държави членки са, от, са премахнали съответните тарифи или пък вземат необходимите мерки, за да ги премахнат. Смятам, че това са отлични новини за повишаване на конкурентоспособността на този енергиен пазар. Също така патентната система споменавате, тя ще доведе до растеж и ще даде възможност да растеж на вътрешния и е, пазар. Това е важно и за фармацевтичния сектор, разбира се, но и за други отрасли. Искам да добавя нещо свързано с временната рамка за държавно подпомагане, което не се включва в това становище. Мятам, че тази временна рамка и решението, взето от Европейската комисия, тя да продължи да работи до края на тази година, за много прагматично. Това бе необходимо, за да се опази финансовата стабилност и за да може банките да продължават да изпълняват своята функция на кредитодатели в економиката. Миналата година нарастването на економиката беше много бавно, а сега, за съжаление, все още има възможност да, да изпаднем в депресия. Трябва да се гледа прагматично, наистина, но трябва да се търсят и други решения, защото не може тази временна рамка да продължава прекомерно дълго да работи. Споразумението между Виза и Европейската комисия за многогодишни а, такси за обмен е много добро. Намалени са а, таксите на 0,2%. Това е положително развитие. Така нашите граждани ще могат да плащат а, с карти без допълнителни разходи. Е, нещата вече изглеждат нормално, не можем да говорим за цифрофизиран дневен ред, за електронна търговия, които постоянно пропагандираме, а от друга страна да налагаме рестрикции пред електронните плащания, просто защото има една такава такса, която се а, е, плаща от продавач. Госпожа Руле, има думата. Също искам да благодаря на докладчика. Благодаря му за това, че се е спрял върху не толкова много въпроси, че е ограничил обхвата на текста. Съгласна съм с госпожа Гепхарт, че трябва да включим и проблема за таксите за роуминг, тъй като то е от значение за потребителите. Но смятам, че иначе докладът визира точно тези области, в които има проблеми, а именно веригата на продоволственото снабдяване и енергетиката. Напълно подкрепям текста. Отлично. Благодаря на всички. И накрая аз като председател искам да кажа нещо. Особено, що се отнася до прозрачността на ценообразуването. Наистина трябва да бъде подчертано това, но трябва да бъде подчертано и заключенията на таблицата за потребителите, която дава големи разлики в цените, що се отнася до основни стоки в разните страни, което пък показва липса на един истински пазар за потребителите. Може би можем да привлечем вниманието на Генерална дирекция конкурентоспособност към този въпрос и да ги помолим да погледнат показателите отново, защото Ефикасната конкуренция е много важна за потребителите. Ще го обсъдим и на заседанието на координаторите, но мисля, че е крайно време да поканим господин комисаря да дойде тук и да говори с нас. Защото комисаря за конкурентоспособност може да защитава потребителите в голяма степен. Може би до година първите три месеца госпожа Пронс. Имаме много малко време, ако искате да коментирате показаното до момента. Благодаря ви, господин председателю. Комисията приветства проекто становището на господин Фокс. Ние смятаме, че това становище повдигна важни въпроси, що се отнася до вътрешния пазар, патентите, прозрачността, продоволственото снабдяване и така нататък. Приветстваме най-вече значимостта, която се придава на действията за правоприлагане. Нямаме бележки по проекта. Очакваме с нетърпение да чуем каква ще бъде дискусията и какви ще бъдат измененията, които се предлагат. Благодаря. Господин Фокс, аз казах вече какъв са крайните срокове, преди да дойдете вие. Сега ви давам думата за заключителни бележки е, благодаря. Благодаря, благодаря на докладците в сянка за идеите. Белязах си това, което казахте за таблицата за потребителите, както и е казаното от госпожа Роле за роуминга. Това не бе споменато в моето становище. Можем по време на подаването на изменения да го включим. Много конструктивно, в мен на становище. Благодаря. Good. Uh, well, that closes... С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. Предполагаше се да преминем към следващата точка, именно до следващия доклад на госпожа Макларкин. Европейските институции и Болонския процес. Доколкото разбирам, тя е на път за залата, казва господин Фокс. Uh... So I think from the Commission we have Mr. Tyson, is that right? Господин Тайсън е тук от е, името на комисията. Това е един доклад от Комисията по култура и образование е, за приноса на европейските институции за консолидирането и напредъка по процеса от Болония. Комисията покани госпожа Макларкин е, да поеме този доклад, е, тъй като той е свързан с становището, което тя изготви и по което гласувахме току-що. И така, госпожо Макларкин, имате думата да представите и този документ. Благодаря, господин председател. Успяхте да се погрижите да спазим графика много точно. Благодаря ви. Както знаете, Болонския процес е изключително амбициозен. Целта е да има мобилност на студенти и професионалисти, европейските институции да станат възможно най-динамични. Това е важно, за да можем да сме конкурентни в света. Китай, например, е, наскоро настигна Европейския съюз по брой студенти в университетите. Индия скоро също ще настигне Европейския съюз, така че е много важно да може студентите да учат и другаде. За тази цел трябва да има рамка, система за обмен на информация и система, на която да е добре съвместима, така че да подпомогне свободното придвижване. Тук подчертавам колко важно е всичко това за Европейската област, за научни изследвания. Подчертавам и връзката между Болонския процес и темите, които обсъждахме днес за обеда т.е. професионалните квалификации. Надявам се, че можем да подобрим системите за прехвърляне на кредитни точки и за натрупване на кредитни точки, така че да може да се осигури действително признаване на дипломите. На 22 октомври в 12 часа на обяд е крайния срок за подаване на изменения. На 22 ноември се предполага да обсъдим всичко в комисията си. Между тези две дати съм на ваше разположение. Очаквам коментарите. Uh, uh, Благодаря, госпожа Макларкин. Тук е госпожа Легрип, госпожа Ваня, е, господин Бурсой, госпожа Руля сигурно иска да направи коментар. Госпожа Легрип има думата. Благодаря, господин председател. С това продължаваме да обсъждаме темата свободно придвижване. Това е една тема, която е в сърцето на европейското приключение, в сърцевината на единния пазар. Видяхме едно огромно мнозинство в подкрепа на предишния доклад. Искам да благодаря колегата Макларкин. Има няколко култови филма, свързани с свободното предвижване на студентите. Става дума за филма Европудинг, Лаберж Еспаньоль, или е, е, е излезли след него матрешки. Тези филми станаха култови във Франция и всичко това демонстрира колко важно е значението на обмена на студенти. Съгласна съм с докладчика. Е, съгласна съм и с е, фокуса, който насочва към няколко конкретни елементи на темата. И съм на разположение на докладчика, за да обсъдим няколко елемента. Например, е добре да се разгледа или поне да се спомене темата за Еразъм. В крайна сметка, схемата е много успешна и трябва да се спомене, че през 2010 година 2 милиона или до 2010 година не става ясно. 2 милиона и 200 хиляди студенти са участвали в схемата. Много важно е да, се, да продължат да се предоставят ресурси на тази програма, тъй като тя е от огромно значение. Комисията по вътрешния пазар трябва да използва тази възможност, за да подчертая отново своята подкрепа за програмата Еразъм. Можем да използваме също така и възможността да повдигнем няколко въпроса, да кажем този за възможността стажовете в чужбина да бъдат приемани в страната, в която студентът учи. Друг важен въпрос е, е възможността за предоставяне на повече информация на студентите и в началото е, на курса на обучение и по време на курса на обучение, за да може те добре да познават възможностите, които имат по Еразъм, защото все още не се използват всички налични грантове. И така добре е да призовем държавите членки и а, е, съответните органи да предоставят повече информация на студентите. Има и още няколко елемента, които бих искала да засегнем, но при всички положения искам да благодаря. А, е, моето становище е положително. Благодаря много, госпожо Люгрип, казва господин Харбър. Госпожа Гепхард. Господин Бужой. Благодаря много, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това проекто становище. Много се радвам, че отново имам възможност да работя с госпожа Макларкин. Не само за взаимното признаване на квалификациите в професионалната област, но и по болонския процес. Болонският процес не е навсякъде напреднал еднакво, но мисля, че можем да признаем, че той е насърчил мобилността и в Европейския съюз, и извън него. Мисля, че трябва да се очертае една ясна, обективна картина за напредъка по този процес. Трябва да се знае къде има недостатъци в приложението, за да може да се поправят те. Друг важен въпрос е мобилността на научните изследователи и подкрепата за нея. Обсъдихме я, когато говорихме по доклада на Лара Коми. Сигур, силен, сигурен съм, че Болонският процес може да допринесе за това. Що се отнася до връзката с приемането на професионалните квалификации, мисля, че тази връзка трябва да бъде засилена. Много хубаво е, че студентите могат да учат в чужбина, но трябва да са сигурни, че квалификациите, придобити в чужбина, ще им бъдат признати. Те трябва да имат информация предварително какви ще са възможностите за заето, с които ще, с които ще разполагат и дали квалификациите им ще бъдат признати в родната им страна. Чувал съм за случаи, когато на студенти се е искало да минават изпитите отново, защото изпити минати в чужбина не са им били признати. Друг, друг важен елемент е сътрудничеството по съдържанието на учебните програми, за да може животът на студентите да се облегчи. Благодаря на госпожа Макларки. Председателят госпожа Рюле. Имате думата. Äh, Госпожа Рулер, благодаря. Представлявам колегата Емили Турунен, която не може да присъства днес. Благодаря на колегата докладчик. Смятаме, че тя е акцентирала върху правилните области, а именно даването на възможност за придобиване на широк кръг от компетенции, пригодни за пазара на труда и повишаване на пригодността за трудова заетост. Опитът с процеса от Болония в различните държави членки е различен, тъй като те се намират на различен етап от прилагането на този процес или респективно той се прилага там в различна степен – Имам предвид, например, признаването на изпитите и прехвърлянето на кредити. Им. Това са двете основни области, по които се изказва критика. Студентите твърдят, че с удоволствие биха участвали в програмите по Еразъм, но не са сигурни дали придобитите по тези програми квалификации ще бъдат признати. Именно за това признаване трябва да се борим, а филмите, между другото, за които говори колегата, наистина са много добри и много известни в Германия. Трябва държавите членки да повишат осведомеността за процеса от Болоня. Трябва да ни предоставят точна информация за това, доколко са го приложили, за да знаем и къде са проблемите. Excusez-moi pour mon absence, j'avais rendez-vous et je comptais un... Госпожа Верня, извинявам се много, че отсъствах по време на част от заседанието на част от обсъждането на този въпрос. Е, искам да благодаря на госпожа Макларкин. Много добро е проект становището. Всички важни въпроси са включени в него. Що се отнася до точка първа, втора и трета, важно е да се изясни връзката между процеса от Болония, в който участват 49 страни, и Европейския съюз. Прилагането на системата за трансфер на кредитни точки работи да добре. Но мисля, че има още какво да се направи. Не става дума само за хармонизация на умения и обучение. Трябва ролята на институциите да бъде по- голяма. Същевременно обаче не трябва да предписваме на университетите какво да правят и все пак има неща, които трябва да се изяснят и да се направят по-прозрачни. Така ще се улесни признаването. Курсовете са твърде различни в различните страни. Различни се е, дори от регион до регион. А, така че и преподавателите имат различни позиции спрямо преподаването. Мисля, че това е свързано с успеха на Еразъм, но често се случва така, че университетите да нямат достатъчно капацитет, за да попълнят формулярите и да предоставят информацията, която е необходима на студентите. И няма как да отточнят а, съдържанието на курса документално преди този курс да е приключил. Всичко това трябва да бъде по-добре координирано, да се обобщи, да се хармонизира Разбира се, трябва да се остави а, е, някакво място и на местните особености, но трябва да има по-високо ниво на хармонизиране, особено за тези страни, където се подхожда по-предписателно към образованието и студентите нямат много избор, защото има други страни, където студентите имат много възможности за избор. Тук а, е, има пряка връзка и с признаването на професионалните квалификации. Тя фигурира в точка 6. И в случая трябва да мислим по-скоро за уменията, а не за съдържанието на курсовете. Това често се оказва по-удачното решение. Може би е амбициозно, но трябва ни да имаме някакъв вид е, инструмент за сравнение. Трябва да насръчим държавите членки и университетите да изготвят сравнителни таблици за това как се разпределят кредитните точки. В някои страни се получават 3 или 4 кредита на модул или на курс, а в друга страна се дават, да кажем, Не мисля, че е, това е добре за студентите. Благодаря. Председателят, благодаря много за коментарите на всички. Има ли някой друг желаж да се изкаже? Не, в такъв случай давам думата на господин Тайсен от името на Генерална дирекция образование и култура. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за тази възможност да поговорим по тази важна тема. Образованието е много важен въпрос и той не може да се остави само в ръцете на онези занимаващи се с образование. Комисията представи документ за модернизирането на системите за висше образование преди няколко седмици. Ако сте му обърнали внимание, ще видите, че има тясна връзка между предложението на докладчика, представени в проекта доклада и идеите на самата комисия, що се отнася до приоритетите за бъдещето. Вярно е, че университетите играят много важна роля и за обучението, и за създаването на познания. Трябва да се разшири достъпа до университети, да се намали броя на студентите, които отпадат от обучението и да се адаптират курсовете, за да може да се откликне на потребностите на клиентите на висшето образование. Е, модулите са много важни. Трябва да могат да се приоритизират курсовете и да може те да съответстват на потребностите на работодателите. Университетите работят и в областта на иновациите, на творческата дейност. Те участват и в развитието на регионите, в които се намират. Така че всичко това е покрито. Що се отнася до болонския процес, действително през последните 10 години, откакто започна този процес, напредъкът е огромен. Две трети от страните в болонския процес – вече са организирали 90% от програмите за обучение по бакалавърска, магистърска, докторска степен и допълнителни програми. Голяма част от страните, 45 от всичките 47 страни по болонския процес, използват системата за трансфер на кредити. От тук нататък 25% курсове, които остават, са онези, които се покриват от директивата за професионалните квалификации. Комисията съвсем ясно зададе въпрос по-рано тази година в консултациите, които се проведоха за връзката между Болония и директивата за професионалните квалификации. Много е, трудно е обаче да стане ясно точно как това може да се направи. има и призив към самите университети, защото те отговарят за учебните програми и те отговарят за начина по който се преподава. А пък много институции се борят за повече независимост. Ще се представи доклад за Болонски процес на Междуправителствената конференция в Букурещ през април следващата година. Комисията участва ангажирано в този процес чрез мрежата Евридика. Докладът ще бъде много по-подробен от тази е, този предходни години и се надявам, че ще бъде полезен за парламента. И така, приветстваме коментарите, направени този следобед и очакваме да продължим да работим заедно добре по това становище. Благодаря, господин председател. Председателят благодаря. Давам думата на докладчика за обобщителни думи. Вие е, казахте какви са сроковете, но може би е добре да ги повторите отново. Um... Благодаря ви. Благодаря и на комисията за направените коментари. Много е трудно, като се има предвид ограниченията за дължината на текста, да включим всички точки, които са важни. Исках да поставя акцент върху онези области, които са важни за работата на нашата парламентарна комисия. Сигурна съм, че Комисията по култура ще направи допълнения. Трябва да обмислим как да се постигне по-добра координация между отделните институции. Трябва да се активизират връзките между бизнеса и университетите. Трябва да има възможност за студентите да се обучават в чужбина, например под формата на стажове. С нетърпение очаквам по-нататъчната работа по текста, заедно с докладчиците в Сянка. Благодаря. Срокът за внасяне на изменения е 27 октомври, 12 часа на обяд. На 22 ноември ще гласуваме по текста. Това ще бъде и едно от последните заседания на комисията ни за тази година. Ще се проведе посещение в Турция, където ще разгледаме много интересни въпроси, свързани с вътрешния пазар. Ще има заседание на 15 декември, има възможност и за заседание на 20 декември, но ще ви уведомим допълнително за това. С това приключихме редовното си заседание. Сега ще се състои заседанието на координаторите. Специално благодаря на докладчиците, най-вече на госпожа Макларкин, която днес представи два свои текста. По един от тях гласувахме. Сега ще направим кратка почивка, за да дадем възможност на тези, които няма да участват в срещата на координаторите, да напуснат залата. Благодаря.